ред. Става въпрос за ефективността на съществуващите мерки срещу прането на пари и избягване на данъци във връзка с последните разкрития от документите от Панама. Госпожа Хенис Плашарт, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, нека първо да кажа, че Получилото се повтаря отново, че е необходимо да продължим своята борба срещу данъчните злоупотреби и изпирането на пари. За съжаление, твърде рано и не можем да разполагаме толкова бързо с пълен анализ на документите от Панама, но всички институции трябва да се задействат. И националните правителства вече са обявили разследвания в областта. В обсъждането на темата е важно да се разграничат двете неща – данъчните елементи и борбата срещу изпирането на, на пари. Трябва да има достъп до информация и да има мерки, които да дават възможност да се възвърнат средствата. Комисията предложи през януари пакет за борба срещу данъчните слопотреби, който дава възможност международни стандарти да бъдат е, въведени в задължителното европейско право в тази област. Данните са свързани с Стандартите са свързани с прозрачността и записа на информация и са разработени от ОИСР. Е. Също времено не всички участници в международен план са добросъвестни играчи. Това въжи и за Панама. За да можем да се борим срещу данъчните злоупотреби, всички трябва да работим заедно. Европейския съюз трябва да говори и с един общ глас, за да може да бъде своите партньори в международен план, за да се наложат тези стандарти, приложени, е, прияти от мнозинството. Европейския съюз е убеден, че има нужда от защита на информацията, е, от обмен на информация и за много ние сме лидери в тази област. Има директива за административно сътрудничество, в която наскоро се включиха и данните, свързани с, реше... с данъчни решения, както и мерките, предложени от комисията в пакета за избягване на данъчните злопотреби. Има също така и предложение е, големите фирми да отчитат своята дейност страна по страна. Няма да спрем до тук целта на комисията с предложението многонационалните фирми да се отчита страна по страна има и води и до по-голяма прозрачност. И председателството иска бързо да се напрегне с работата по това предложение. Сега по разкритията. А, освен обмена на информация, може да се направи и още за борбата и срещу данъчните злоупотреби и срещу изпирането на пари. През юнари комисията излезе с, с комунике за външната стратегия а, в тази област, в която се предлага още система на европейски списък, който да е реакция на трети страни, които отказват да прилагат стандартите за добро управление. Председателството взема предвид на тези разкрития от Панама и настоява това предложение да се приеме. Директивата за борба срещу данъчните злопотреби се разглежда по-настоящем. Някои от правилата, които са предложени в нея, могат да бъдат ефективни. Е, е, говори се и за формите е, за данъчно избягване, които са правомерни, но и те трябва да бъдат намерени. Надяваме се, че ние можем да разчитаме и на парламента в работата си. Смятаме до края на това полугодие да приключим работата по темата. И накрая, по отношение на а, борбата срещу данъчни режими, които са вредни. Има работна група в областта. Тя работи успешно с много страни. Работи с Швейцария, с Лихтенштайн и други страни от извън Европейския съюз също трябва да участват. И е, така, нека сега да премина към изпирането на пари. Изпирането на пари често е свързано с финансирането на тероризма и затова това е много важно за нас. През феврари плана за действие на Комисията за борба срещу финансирането на тероризма доведе до бързо съгласие в съвета да се предприемат бързо мерки за да се борим срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари. Нека да очертая основните от тях, тези, които са най-тясно свързани с нашата дискусия днес. Първо, министрите подчертават необходимостта да се идентифицират онези трети страни, в които има стратегически недостатъци в областта на изпирането на пари или борбата с финансирането на тероризма. Както знаете, във връзка с четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари, държавите членки са длъжни да прилагат мерки за проверка на добросъведността по отношение на трансфери към съответните страни и от съответните страни. Тези мерки трябва да се приложат до 1 май, но тук сме в ръцете на комисията. Подчертаваме, че и според комисията темата е изключително важна и спешна и се надяваме, че Европейския парламент я смята за, така, за такава. На второ място министрите подчертават необходимостта да се ускори приложението на пакета за борба срещу изпирането на пари, прият от Европейския парламент и съвета миналата година. Нашата обща цел е този процес да приключи до края на тази година. На трето място. Имаме за цел да задълбочим сътрудничеството и обмена на информация между финансовите разузнаваеми служби, разузнавателни служби на държавите членки. На четвърто място призваваме комисията до юни да предложи целенасочени подобрения на четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари и да отчертая възможностите да се въведат ограничения към а, големите плащания и да разгледа въпроса с Европейската централна банка, за да се види дали а, трябва да има конкретни мерки за банкноти, от а, висока стойност, като тази от 500 евро. Има мерки за борба срещу изпирането на пари във всички държави членки. Има обаче области, които е, показват, че са необходими целенасочени изменения. И по-конкретно, по-добър достъп до информация, достъпа до а, банкови сметки а, за целта на финансово разследване, а, особено що се отнася до трансфери в, към и от а, рискови трети страни. За съвета това е приоритетен въпрос и се надявам, че и за парламента това ще е така. Знам, че въпросът за изпирането на пари и финансирането на тероризма е много важен въпрос и за данъчната група, за, е, групата за финансови разследвания. Председателството реши да включи панамските документи на неформалната среща на ЕКОВИ на 22 април, където комисията ще бъде призована да излезе с съобщение, включително и по отношение на мерките за борба срещу изпирането на пари и данъчните злоупотреби. Министрите ще бъдат приканени да обменят становища по въпроса, нещо, което очаквам с нетърпение. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо министър. За комисията господин Мисковици. Благодаря, господин председател, госпожо представител на съвета, госпожо министър, уважаеми дами и господа евродепутати. Скандалът на парамската афера отново ни даде легитимност на нас и на нашата програма за борба срещу данъч, укриването на данъци и прането на пари. Това показва всъщност колко е важна нашата обща работа в тази сфера. Всички вече знаят за случилото се заради забележителната работа на средствата за масово осведомяване. Мерките на прозрачност и добро данъчно управление, които защитаваме от отдавна комисията и парламентът, в крайна сметка дадоха резултат и се приведоха към практически действия. Възмущението, което аз самият също споделям, възмущението е лесно разбираемо, но и здравословно, защото няма как по друг начин човек да реагира на разкриването на една такава огромна измамническа схема. Нашите съграждани не могат нито да проумеят, нито да приемат тези събития, тези, този вид поведение, което всъщност е кражба. Така че това обществено възмущение трябва да бъде канализирано и да се използва в тази благоприятна ситуация. Като политици имаме дълг. Дълг, който трябва да изпълним и да сложим край веднъж за винаги на данъчните измами или така наречените оптимизационни данъчни мерки, които в крайна сметка са престъпни. Така, борбата срещу укриването на данъците, данъчната измама и прането на пари се превръщат в възможност държавите членки да преведат в реални действия своите политически ангажименти. Дава ни възможности заедно да подценим общата си работа до момента и да преценим какво общо можем да направим, за да защитим срещу данъчната измама. И това е в крайна сметка възможност да си сътрудничим с нашите международни партньори, за да притиснем тези най-проблематични юрисдикции, а именно данъчните убежища. Така ще имаме едно по-справедливо, по-прозрачно данъчно облагане, решено на международно равнище. И накрая да е, направя равносметка на извършеното. Не трябва само да си покриваме главата с пепел. Много и сме свършили до момента. Не тръгваме от нулата. Комисията започна работа по могъщи инициативи, които ще доведат до реални последици за гражданите и за фирмите. Излязохме с три пакета за е, данъчни реформи. Най-напред е, правно обвързващи норми срещу е, укриването на данъци няма да бъде нещо като обща мярка против злоупотребите, ще може да се прилага спрямо конкретиката на случаи и по-конкретно на така наречените компании, корпорации, които са натоварени с, с задачата да отклоняват плащането на данъци към по-благоприятни е, данъчни контексти. След това излязохме с предложение за прозрачност в на данъчно облагане в Европейският съюз чрез обмяна на данъчна информация. Тази система ще бъде най-голямата в света между е, търговски дружества, граждани и държавна администрация. След това ще има данъчна прозрачност и спрямо трети държави, държави партньорки. Аз съм изключително доволен от това, че сключихме споразумение с Сан Марино, Швейцария, Монако и Лихтенштайн. Това са двустранни споразумения, кои, чието резултат за нашите съграждани ще бъде почувстван веднага. Няма да има повече данъч, няма да има повече банкова тайна в Европа. И това е чудесна информация. Това ще бъде всъщност и удар по данъчните убежища и едно рамо на реалното данъчно облагане. Това представлява част от пакета за борба срещу данъчни измами. Всички тези нови инициативи разбира се, са винаги съпроводени от мерки за прозрачност в банковия сектор. Нека да дам един пример. След 2017 година държавите членки ще обменят автоматично едни с други информация за банковите сметки на своите граждани в чужбина преди няколко минути даже комисията реши още е, повече да задълбочи е, тази дейност, като публикува учетен доклад по държави. Аз самият лично съм участвал вече на достатъчно много дебати, за да мога да заявя, че още от самото начало аз самият съм за е, обнародване на информацията, за е, публикуване на информацията. Така че днес Европейската комисия предлага Европейският съюз да се превърне в първата економическа зона в света, където да се обнародва информация държава по държава за дейността на търговските дружества и фирмите. Господин Ламберг, виждам ви, че клатите глава, но знаем всички, че в ОИСР това е практика, която се прилага между държавни администрации. 150 е, е, милиона ли да бъде лимита, който е и лимита в ОИСР или не. Това ще го решим по-късно. Ще решим по-късно и какъв да бъде радиуса на нашето действие. И от тази е, гледна точка искам да кажа, че данните, които ще обменяме, и вие самите сигурно сте разбрали, че ще обменяме и информация за международните мултинационални фирми, които оперират и в данъчни убежища, включително. Виждате, значи, че това е една първа решителна стъпка и се надявам, че всички ще я оцените като такава. Има, разбира се, някои данъчни инициативи, които е, вече са много напреднали, като например тази за прозрачността. Има други мерки, които все още са на маста на преговорите в е, е, съвета, като например панамската афера както и борбата срещу укриването на данъци. Същото се директивата за капиталова адекватност. Така че държавите членки трябва най-напред политически да се ангажират с обещанието да транспонират до края на годината четвъртата директива за срещу изпиране на пари. Тя е, е насочена срещу националните регистри, където са записани същинските собственици на фирми и търговски дружества. Именно така ще сме най-ефикасни в борбата си срещу изпиране на пари от престъпни дейности. Искам да ви уверя, че комисията ще подпомогне всячески транспонирането на тази директива. Но нека и аз да го кажа, знам, че вие знаете толкова добре, колкото и аз самият, че отговорността лежи на плещите на държавите членки ние, по-точно вие, европейските парламентаристи и ние, експертите от комисията, знаем, че не може да сме прекалено предпазливи в прилагането на тези мерки. Сега, какво ни остава да свършим? Казах вече, че много постигнахме в борбата с изпирането на пари и укриването на данъци. Но наскорошните разкрития показват, че ни остават още много дела да свършим преди да можем да се похвалим с крайния резултат някои от ключовите сектори. Сега нека да ги спомена. Необходими са ни повече инициативи, които, както ви казах, са все още на маста на преговорите в съвета. Имам предвид директивата против данъчните мрежи. Аз също, както и холандското председателство, се надявам, че ще бъде приета до лятото. Аз знам, че Гиселбръм, както и аз самият, сме решени именно да постигнем този резултат не е вярно това, като казват някой, че ако се споразумеем по половината от целите, ще постигнем половината от желаното. Това не е така. Трябва да изработим европейски списък на тези данъчни убежища. Комисията вече има списък, но тя е просто сбор от информацията, която им е отдадена от държавите членки. В португалския списък, например, има 85 такива данъчни убежища. В, немската, в немския списък пък има нула. Много малко, с други думи, някъде много на други места. 8 държави и по-точно 9 заедно с Франция от е, държавите членки смятат, че Панама е данъчно убежище и пред това отскоро. Значи трябва ни същински европейски списък на данъчните убежища и аз мятам, че за 6 месеца ще успеем. Както виждате, много съм оптимистичен, защото за европейските мащаби това ще си е направо рекорд. Разбира се, трябва да имаме и повече е, регламентен арсенал. Вече сме обявили, че ще направим преглед на директивата против изпирането на пари през юни месец тази година. Разбира се, ще е, приложим на практика наученото от панамската афера. И накрая един практически е, елемент за международното влияние. Знам, че Европейският съюз е начало на целия свят е, и че тук сме лидери но всичко, което се е, случва около нас в световен мащаб, също може да ни послужи за пример. В Г20, например, в рамките на Г20, ние предложихме преминаването към нов етап от четвъртък ще започне за пролетния съвет в Вашингтон и същевременно среща на финансовите министри на Г-20. Комисията ще изгледа с предложение в тази посока. И аз съм много доволен да ви оповестя, че имаме вече предварителната подкрепа на много министри от държавите на Г-20. И така, дами и господа, бих искал с тези свои встъпителни думи да ви очертая някои от постигнатите и предвиждани действия за това как възнамеряваме да се борим срещу финансовата непрозрачност. Знам, че Европейската комисия може да разчита на Европейският парламент за подкрепа на политическият порив, който сме набрали комисията, мога да ви уверя, аз самият лично е на ваше разположение. Ние тук сме едни съвсем естествени съюзници, защото защитаваме една и съща кауза. Надявам се, че ще се умеем да работим заедно ръка за ръка, всеки според собствените си морални устои, но да можем да отговорим на изискванията, на очакванията на нашите граждани, за да сложим край на тази непрозрачна данъчна практика, която току-що изправи на ногти цялата планета. И така чака ни още работа. А, ако съм си мислил, че нямам работа до края на мандата си, сега съм сигурен, че имам работа за още много мандати. Благодаря. От името на ЕНП за Бидегайн. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо министър, колеги. Гражданите започват вече да са омерзени и оттекчени. И именно нашата отговорност се състои в това да не смятат, че ние сме проблема, а да смятат, че ние сме неговото разрешение. Какво трябва да направим? Трябва да действаме решително. Разкритията на панамската афера са още едно доказателство колко е необходимо да продължим да напредваме така как всъщност напредвахме през последната година по посока на повече данъчна светлина, на данъчна прозрачност. Казах вече, господин комисаря, това е политическа възможност, която не можем да изпуснем. Господин комисар, не се съмнявайте, че ще ви подкрепим във всички тези мерки, които днес изброихте, както и във всички, които ще ни представите за в бъдещето. Защо? За да преодолеем данъчната измама. Абсолютно е необходимо да се справим с този проблем. И както каза господин комисаря, това не се отнася само за Европейския съюз. Този проблем е глобален, планетарен и може да бъде разрешен с глобарно, планетарно действие с участието на колко се може повече държави. Разбира се, създаването на фирма, учредяването на търговско дружество в Панама не е незаконно. Незаконно е това, което може да се прави с въпросното търговско дружество. Следователно, ние трябва да избегнем това тези дружества да се използват за укриване на данъци. Ще защитаваме винаги идеята за данъчната прозрачност. Това е решението на нашата парламентарна група на ЕНП. Ние искаме правителството на Панама и фирмата Мосак Фонсека да се явят тук в, на изслушване в Европейския парламент. Сигурен съм, че панамското правителство ще пожелае да си сътрудничи с нас. Не можем да позволим, че толкова адвокатски кантори и толкова държави се възползват от финансово инженерство, за да живеят като паразити на гърба помага е на други държави. Така ясно го каза и господин комисаря. Това има име и това име е кражба. Благодаря. Благодаря много, господин Залба. Думата има господин Пител от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Милиарди, трилиони евро е трябвало да достигнат до европейски е, хазни, но всъщност са отишли към мафиотски групи. Това е грозната страна на нашия капитализъм, един компромпиран капитализъм, който е заразен от този тип практики. Трябва ни нулева толерантност към откриването на данъци. И за тази, по тази причина призовавам за разследване, за комисия за разследване, за да направим всичко възможно да се борим срещу избягването и укриването на данъци. Необходимо е да има международен консорциум за борба срещу укриването на данъци. Господин Московиси спомена няколко много важни въпроса. Като социалисти ние сме гласували по множество въпроси, свързани с доброто управление във връзка с работата на комисията Юнкер и много се радвам, че комисията Юнкер и комисаря Московиси действително се придвижват напред. Обаче искам да ви помоля да вървите по-напред, да сте по-смели, дори с отчитането страна по страна. Трябва да се работи в сътрудничество с всички страни по света. Има а, направени усилия, но трябва да бъдем още по-смели. Трябва да се преборим срещу този тумор в нашето общество. Затова призоваваме комисията да се придвижи напред – с обмена на информация. Има доклад за търговската тайна. Трябва ни обаче и по-добро хармонизиране е, на обмена на информация, черен списък, наказания за фирмите, които прибягват до укриване на даници. Господин Питела има въпрос от господин Каза към вас. Приемате ли въпроса? Благодаря, господин председател. Високо уважавам господин Питела. Той е честен човек, почтен човек и съм напълно съгласен, че трябва да няма никаква толерантност към онези, които са заместни в този скандал. Обаче как може да се действа? Има министри от европейски страни, има директор на политически кабинет от европейски страни, които са членове на политически партии от групата на социалистите, които са замесени. Тук трябва да се борим за интересите на европейските граждани. Господин Питела, по никакъв начин не дискриминирам между различни групи. Не мисля, че това е въпрос, който има каквато и да било партийна отсветеност. Ясно е, че трябва да има яснота и санкции срещу всички. Благодаря. От името на ЕКРЕ думата има господин Луке. Господин председател, дами и господа, Голям скандал е това, което всъщност показаха документите от Панама, но не е нещо, което за първ път чуваме. И въпросът е защо не сме се намесили по-рано. Ако непрекъснато се вижда, че от вашата кофа изтича вода, въпросът е защо не се вземе нова кофа. Има много различни начини да се избегнат данъците, да се участва в пране на пари. И въпросът е защо финансовите органи не са разбрали това. Може би те от доста време знаят, че в много страни има такова избягване на данъци. Тези неща най-вероятно са съобщени и на Министерство на финансите преди време. Въпросът е защо те не са се задействали. Тук имаме голям провал на политиката. Правителствата са били информирани от много време и във всички страни от Европейския съюз се знае, че този тип избягване на данъци се случва. И това е истинския скандал. Председателя, благодаря много. А, от името на Алде, госпожа Гуал. Благодаря много холандското председателство заяви, че е, министъра на отбраната е, е готов с военни средства да се бори срещу измамите в данъчната област. Е, отлично. Това беше просто шега. Има много неща, които трябва да се разгледат тук и много групи са съгласни по темата. Е, много работа бе извършена и от журналистите, нещо, което спомена и господин Московиси и трябва да се разбере по-добре какво се е случило, защото е, трябва да има повече информация е, и да се направят разследвания. Също така е важно да се има предвид, че Комисията по економически и парични въпроси се занимава с е, е, данъчни въпроси също и е, посвещава на тези въпроси доста работа. И също времено трябва да имаме предвид, че се обръща внимание и на съобщенията на комисията, чиято работа бе много ясно описана днес. Още нещо, описано от господин Питела. Използването на средствата на наказателното право, що се отнася до изпирането на пари. А, но не може само да се пишат неща на хартия. Става дума и за приложение, за контрол и за налагане на санкции върху тези, които не спазват правилата. И то в световен план. Има доклад по собствена инициатива в тази област и една от добавените стойности на Европейския съюз е, че можем заедно да се борим срещу тези нарушения на правото. Ние сме на разположение на председателството и съвета за сътрудничество в тази тема, в тази област. За съжаление обаче темата те първа ще се обсъжда. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Денар. В този случай говорим за организирани престъпления от страна на тези, които са на власт и които са богати. Не говорим, извинявайте, и за пране на мръсни пари. Става въпрос за банките на Ислямска държава, които в момента перат парите. Какво се случва, когато разгледаме документа от Панама, виждаме представители на Русия, ФИФА, господин Камарът, както и Фронт Национал. Аз имам своето собствено име и а, плащам всички свои данъци, но има много богати, които искат да получат всичко, което могат. Това е просто грабеж. Тези, които се опитват да се изправят срещу историята с Панама, всъщност са против и не искат да има такова оповестяване на офшорни компании. Камерън също е за изключение. В Нидерландия не се таксуват, не се облагат с данъци такива пари скрити в данъчни обежища. В САЩ се казва ясно какво трябва да се направи. Лихтеншайн също трябва да се видят финансовите потоци към данъчни обежища и тези банки, които предоставят такива възможности, трябва да им се отнема лиценза. Също така трябва да имаме правилно отчитане на корпоративните печалби за всички тези страни, а не такъв черен списък. Ние искаме да има комисия за разследване на панамските документи и да видим какво ще се случи след Люкс, Люкликс богатите хора нямат нужда от данъчни обежища, да е така или иначе имат много предимства и е, накрая, в крайна сметка, трябва да унищожим и да приключим с тези данъчни обежища. Благодаря, господин Ламберт. Благодаря. Усещането сред нашите граждани, че ам, все повече обществена система работи в полза на едно много малко младсинство, все повече се увеличава. Бе прията директива, която реално под претекст да защити фирмената тайна, всъщност защитава този тип действия. Това е обида за демокрацията и за това във връзка с казаното от е, комисаря Московиси. По-рано разговаряхме по-скоро хумористично, но господин Московиси вече три години а, е, имаме информация. А, а, е, преди а, една година имаше отново LuxLeaks. Толкова страни в Европа са засегнати и от толкова време Европейската комисия просто а, е, си затваря очите, защото не искате да се задействате, защото нямате аргументи. Гледам ви в очите и нито един от аргументите, които излагате, не е достатъчен да ме убеди. Една малка или средна фирма, която действа и в Белгия, и в Франция. Много добре знае точно колко са и служителите в Белгия и точно колко са във Франция. И точно колко са и продажбите в едната и в другата страна. Тази фирма може да се отчита в две страни по-отделно. Няма нито една фирма, на която да й е безкрайно трудно това. Ако не правите това, то е защото просто играете някакви игрички. Един единствен представител на се изказа против тези мерки и това е Business Europe. Прозрачността ще струва много не от гледна точка на конкурентност, а от гледна точка на репутация. Благодаря за да. Господин Лув, Европа, за Европа на свобода и нациите. Благодаря. Във връзка с излизането на документите от Панама отново се чува вика на политиците. Богатите не си плащат данъците, както и господин Московици в своята реч пред нас. Той иска да накара богатите да заплатят справедливо полагащия се да от данъци. Господин Московици, вие сте един от тези богаташи. Вие получавате 20 000 на месец, 3 000 издръжка на месец средства, за които а, пенсионерите могат само да мечтаят. Вие казвате, че трябва да имат данъчна прозрачност за всички. Поради тази причина аз обръщам към вас и казвам съгласен ли сте вие и всички европейски комисари да качите своите данъчни отчети онлайн, за да може да се види и вашата данъчна прозрачност. Също така казахте, че искате да се изправите и да се борите срещу данъчните убежища. Съгласен съм. Ще се борите ли срещу най-голямото такова данъчно обежище Брюксел? В Белгия хората плащат 20, 30, 40%, а вие, комисарите и служителите на комисията, плащат само 8%. Имаме младежка безработица 30-40% в някои страни, дори повече, а вие се радвате на лукса на високи заплати и въпросът е дали вие бихте заплащали на своите депутати онова, което се плаща в тяхната страна. Тоест, хората плащат данъци, еврократите, еврократите не плащат нищо. Това е скандално. Мистер Вов, következő hozzászólónk Monau е, képviselő úr, a Nemzetek és Szabadság Európai. Благодаря. Господин Моно е нашия следващ оратор от групата на Европа на нациите и свободите. Комисар! Господин комисар, от комисар. Нов скандал, нов финансов скандал и това ни дава възможност да подчертаем като национален фронт какви са нашите етични ангажименти. Още от самото начало, господин комисар, казахте, че сте против изпирането на пари и така нататък. Защо не се насочите първо към господин Юнкер и някои правителства? където социалната система разчита само на гражданите, а дефицитът е сред най-високите. Е, данъчната измама е, разбира се, престъпление срещу човечеството, срещу народите. Тогава защо не се насочим срещу Фейсбук, Google е, и Apple? Те тези компании също подлежат на контрол. Или пък адвокатските кантори, които ги е, защитават, прави Waterhouse, или пък банките, банките, които също играят в играта. Консорциумът на свободни разследващи журналисти публикува тези разкрития. Без тях нямаше да знаем. Никоя обаче фирма в Уолл Стрит в Средните щати не си отвори и устата. Карнеги, Рокфелер, Сорос. Те знаят как но не искат да обяснят защо. Кажете ми името и аз ще ви обясня кой извършва това престъпление. Благодаря. Извинете, извинете. Прекъсва го председателката. Има. Синя карта от господин Лаврио. Приемате ли? Да. Лаврио, you have the floor. Благодаря, госпожо председател. Изненадвам се, че колегата, който а, имаше 2 минути и 30 секунди, не спомена най-скандалното в Панама Panama Papers, именно, че основателя на Фронт Национал е замесен, има сметка в Панама и че е, също се споменава в документите от Панама предизборната кампания на Люпен. Vous êtes bien placé pour parler, n'est-ce pas да, да, точно вие трябва да се намерите да говорите. Нищо подобно нямаме с, с тези данъчни убежища. Не сме кръставичария, нито пък вие ни продавате краставици. Двете лица, за които вие говорите, нямат нищо общо. Ясно ли вие? Има прозрачност, всичко е декларирано и за господин Рюпен, и за всички останали. Това е клевета. Криете се зад, как се казва това нещо, криете се зад имунитет. Добре, добре, не се карайте. Моля ви, тишина да запазите, казва председателката. И така, господин Фунтули, е, Последните разкрития по отношение на офшорните фирми в Панама потвърждават онова, което вече знаехме и което сме подозирали винаги политически богатите лица в Европа, елита, се държи така, както и богатите бизнесмени. Много тези хора се мислят, че са над закона, а пък също времено налагат бюджетни ограничения на гражданите. И е, се представят пред гражданите като борци срещу укриването на данъци. Голяма част от сумите, които са в тези сметки, всъщност са нелегал, нелегални и отговорните трябва да бъдат наказани. Имената, които изтекоха, са само малка част от всички. Трябва да се предприемат мерки, за да не се случват подобни неща за бъдеще. Офшорните фирми имат само една единствена цел и тя е богатите да не плащат дълговете си, да не плащат данъците си. Защо трябва да се помага на тези фирми да продължават да съществуват? Просто трябва да се забранят офшорните фирми. Това е една фирма, ако иска да действа в Европа, трябва, да плаща данъците си в Европа фирмите без дейност трябва да бъдат закрити. Обаче няма политическа воля за такива мерки. Защо? Ами защото голяма част от тези фирми са на политици. Господин Фонтулис, и към вас има въпрос с синя карта от господин Корвин Мике. Приемате ли го? Да. За... Искам Банк европейски. да попитам на уважаемия колега следното. Ако Европейската банка реално краде 80 милиарда всяка а, година с печатането на пари, а, тогава не е ли добре гражданите да имат начин да си възстановят тези пари? Напълно съм съгласна с вас. Европейската централна банка обира гражданите. И както показват документите от Панама, има политици, които са вкарали доста мръсни пари в тези офшорни фирми. Благодаря. Какво правим сега? Казва председателката. Остава само един оратор, господин Недермайер. Заповядайте за минута и половина. Uh, uh, uh, Благодаря. Вярвам, че Документа от Панама показва, че трябва да се подобри справедливостта и ефективността на данъчното облагане. Причината за това е, че не само трябва да се събират пари в бюджетите, но трябва да има доверие в правителствата. Има разлика между аферата в Люксембург и документа от Панама. В повечето случаи документа от Панама засягат отделни лица, а не фирми. Вярвам, че документите от Панама по-скоро са свързани с избягване на данъци, с неплащане на данъци, а, отколкото с тяхното избягване. Също така трябва да бъде отбелязано, че в много случаи документите от Панама са малко по-стари като данни. Казвам това, защото голямата разлика е свързана с начина по който се манипулират данъците. В документите от Панама например, има неща, които са направени във връзка с това, автоматичен обмен на информация във връзка с прането на пари. И от тази гледна точка искам да помоля комисията да провери дали предприятите мерки са достатъчни, ако не, къде са пропуските в регламента, които се справят с проблема, описан в документа от Панама. Освен това искам да окоръжа комисията да продължи да, да продължи да работи в областта на данъците, най-вече корпоративното данъчно облагане и събирането на ДДС. Имате пълната ми подкрепа. Благодаря. Госпожа Ферера. Благодаря. Документите от Панама и разкритията в тях правят нещо много ясно за пореден път, колко усилия се полагат за разследване, колко работа се върши от вътрешни информатори. Спомнете си аферата с Люксембург. Ще има съдебни производства за нарушаване на търговска тайна срещу вътрешните информатори. Искам да видя Европейски статут за правна защита, който да бъде част от приоритетите на Европейската комисия и който да помогне на вътрешните информатори, така наречените whistleblowers. Това, което виждаме от панамски документи е върха на айсберга по отношение на данъчните обежища. Трябва да имаме мерки срещу тези, които злоупотребяват. И не искам комисията да сочи с пръст, а да похвали хората и да застане пред света и да каже, моля, бъдете смели в своята работа, защото като се има предвид мащаба на този скандал, смятам, че съвета не работи достатъчно бързо по отношение на данъците. Господин Лунес, една минута. Госпожо председател, благодаря. Е, трябва да се действа изключително твърдо срещу е, разкритията по този скандал. Гражданите си плащат е, данъците, а богатите се крият. Това е недопустимо. Трябва да се действа срещу данъчните обежища. Трябва да работим за сътрудничество, за прозрачност. Това не означава а, да се увеличават данъците, нещо за което някои тук в парламента все си мечтаят. Напротив, не може хората да плащат повече от 3 четвърти от приходите си във вид на данъци дори толкова да се увеличат данъците, това пак няма да стигне на правителствата, се се трупа дълг и отново почват да се печатат пари от Централната банка и отново ам, се влияят лихвите. Ам, по-добре е да се сложат парите в един буркан под една палма в Панама. Господин Тойер. Äh, Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Цялата тази панамска история е световен рекорд 11 милиона документа. Ясно е, че е, не откриваме за първи път тези данъчни обежища, но нещата сега са свръх. Всички са опръскани режисьори, актьори, спортисти, политици и кой ли още не. И така се оказва, че гражданите остават с убеждението, че не се противодейства в достатъчна степен срещу тези данъчни убежища, защото и самите политици са набъркали с две ръце в кацата. Няма как да не ни интересува това нас като политици в Европейския парламент, как да разрешим тези проблеми. В такс едно, тази подкомисия, отдавна работим по тези въпроси и изискахме от комисията да излезе с пакет. И така и направи комисията. Трябва ни обаче подкомисия, която да не е само разследваща, а и анкетираща. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, ако документите от Панама са само върха на айсберга, бих казала, че това означава, че трябва да, да говорим за съществуването на данъчни обежища. Никой не ги харесва, обаче никой не иска и да направи нищо срещу тях. Никой не иска да ги закрие. Трябва да настояваме за данъчна хармонизация и малките и средни фирми да не укриват данъци. Има страни като Холандия, Люксембург, Белгия, да не говорим за Мадейра, където реално имат данъчни обежища. И в Европа има толкова данъчни обежища, че всъщност това е сериозен проблем за Европа. Самия факт, че в Европа има данъчни обежища, показва, че казваме на, гран... на гражданите а, следното. Ако 100 евро данъците не сте си платили, значи сте престъпник. Ако 100 хиляди не сте си платили, значи сте предприемач. Господин Кигол, Колеги, мисля, че когато разглеждаме този скандал, да не го разглежда само като един скандал. Това е скандал свързан с изпиране на пари с данъчни последствия. И повечето от дейностите, които бяха разкрити, всъщност вече са в нарушение, що се отнася до европейското право и законите за изпирането на пари от 2005 година насам. Следователно трябва да се отнесем много сериозни по отношение прилагането на действащото законодателство. Беше ми съобщено от един човек, който подаде сигнал за това, че от комисията от години иска съществуващото законодателство за изпиране на пари да бъде прилагано действително. Следователно, този парламент трябва да попита защо държавите членки не прилагат е, това законодателство и защо не е толкова настоятелна комисията, за да се е, прави това на място. Затова обръщам се към комисията с молбата веднага да започне процедура за нарушения срещу държави и членки, за да може да се гарантира, че действащото законодателство действително се прилага. Трябва да се създаде една анкетна комисия, за да може да се проучи този пропуск в прилагането. И ако ние създадем нова комисия, много е важно работата, която е била свършена до сега по отношение на данъчното облагане, да бъде а, заметена някъде, това е неприемливо. Барбара Капел има една минута и половина. Благодаря. Госпожо председател, проучването на ОИСР показва, че агресивното данъчно планиране е, всъщност струва около 200 милиарда евро на националните бюджети. Затова и ние трябва да се борим с него на първо място, дори и преди панамските досиета – ние знаехме, че се извършват такива злоупотреби и всъщност инициативата БЕПС е много важна в това отношение. Знаем, че има 15 точки. Това е план за по-голяма прозрачност. Много от държавите, освен това, искат да има задължителен обмен на данни. Аз мога да ви дам пример и с това, което се случва в САЩ. Например, в Делауер има много компании, почтенски кутии. И, и в северната и в южната част е достатъчно да имаш имейл, за да регистрираш компания. Доклада ЕКОН за по-голяма прозрачност и докладване страна по страна е много важен. Става дума за бизнес с оборот над 750 милиона годишно. Разбира се, това е стъпка в правилната посока, но не е достатъчно. Би трябвало да има бизнес регистри и да се сложи край на тези данъчни убежища. Господин Дейвид каза, заповядайте. президент. Благодаря, господин председател. Европейският съюз въведе важни промени, за да противодейства на изпирането на пари, да постигне по-голяма прозрачност, но документите от Панама доказват, че онези, които имат намерението да извършат измама и достатъчно власт, могат да го направят и на, да нарушат правилата. Тук имам предвид укриването на средства чрез много сложни схеми. В МОД имаме цяла индустрия за финансови услуги, която е много мощна и се съобразява с регулаторните стандарти. Имаме ограничения и също така спазваме строго законите и съответните регулаторни контролни мерки а, действията на една малка клиник, клика, която е на власт и използва услугите на фирмата в Панама, не са вярно отражение на това, което а, виждаме. Те не а, отразяват а, честните а, и а, добросъвестни малтийци. Този а, парламент трябва да обърне внимание на това, че тези, които извършват нарушения, не могат да бъдат възприяти като приемливо поведение. И тези от нас, които са тук като представляващи Малта, знаем, че трябва да вземем това решение, защото в Малта ние сме честни и спазваме европейското право. Синя карта има от господин Кукън. Господин Кукън, имате думата. Госпожо председател, простичък въпрос към многоуважаемата госпожа Каса. Можете ли да потвърдите, вярно ли е, че ще има гласуване, а, на, ще има гласуване за недоверие в Малта във връзка с а, разкритията за документите в Панама. Моля ви да ми отговорите. Да, господин председателю, потвърждавам, че опозицията поиска да се гласува недоверие на правителството. Нас обаче не ни интересува да сме част от правителството но министърът, който отговаря за този скандал, според мен трябва да си подаде оставката. Също така и администрацията. Хиляди малтийци участваха в всички сфери на живота. И за съжаление, госпожо председател, това е една оркестрирана атака срещу определени лица, които използваха в, е, участваха в тези протести. Това са честни, сериозни хора, които са допринесли много за благото на Малта. И а, това правителство позволява подобни атаки срещу отделни лица. Председателя. Господин Симон. Благодарим, Симон. Господин Симон, една <laughs> Скъпи колеги, наистина в Европа се набираха заеми повече, отколкото много години преди това. Това се е, дължеше на, факт, на действията на Европейската комисия, но и особено на, тази, на този парламент е, с е, своите комисии за разследване, особено таксо 2. сега, след разследването на журналистите от Deutsche Zeitung, стигаме до, до тези документи от Панама, където се споменават дружества, компании, частни лица. Трябва парламента да се заеме с това време, комисията по разследвания да бъде е, е, изградена една комисия по разследвания, която да е, е въоръжена със съвременните инструменти от страна на комисията, за да може да е, разследва в такива случаи, за да е ясно какво е нужно да се направи в законодателството, за да можем заедно с комисията да действаме и да запушим подобни дубки в бъдеще. Сега е, госпожа Ронен Мернен, Мернен една минута. Благодаря ви. Всъщност изтеглата информация сега беше от Панама, преди това беше Люксембург. Не знам какво не ни достига, за да може да сложим край на това укриване на данъци. Мисля, че това, което се прави, наистина е нередно. Всички страни са засегнати, но какво можем да направим? Това е глобален проблем. Трябва ни глобално решение. Европейският съюз не може да се справи сам с всички тези измами. Трябва да се работи за прозрачност на глобално ниво. Например, господин Шойбле неодавна каза същото за Германия. Знаем, че отраженията не са само економически, просто хората виждат, че богатите сами диктуват нормите за себе си. Това е лошо за обществото, затова и цялата фискална информация трябва да се оповестява, да няма данъчни райове. Благодаря. Благодаря ви este escândalo fiscal mais um realidade que não é nova. Tivemos no passado o LuxLeaks. Това е още един скандал. Необходимо е да се предприемат действия, защото наистина имахме LuxLeaks, сега панама ликс непрекъснато скандали с офшорните компании – да не говорим, че дерегулирането на финансовата система започна още през 70-те години и доведе до тези резултати. Не е никак случайно, че се стигна и до структурната криза. За това трябва да се борим с данъчните обежища. Господин комисар, вие може да разчитате на нашата подкрепа в борбата срещу измамите. Ние искаме прозрачност във всички процедури и достъп до фискална информация. Необходимо е да се покаже, че се прави нещо. Има синя карта. Приемате ли я? Не. Не желаете. Госпожа Жули. Разкритията от миналата седмица тогава за Кечдия ще си оставя въпроса за спонтанните изказвания. Мадам Жори, you have the floor. Thank you. So I started all over again. Mm, Ще започна наново. Господин комисар, разкритието от миналата седмица ни напомнят е, за нещо. Правилата за просещо изпиране пари не се спазват е, нито от големите банки, нито от е, финансовите посредници и в някои държавни членки също контролните органи се проявяват абсолютна небрежност. И изпирането е, на, на пари е повсеместно наистина законодателните предложения всъщност не водят до нищо и това подкопава доверието това удря в сърцето на нашата демокрация. Имаме право и гражданите имат право да знаят кой ги мами и по какъв начин да търсят своите права. Системата на измами в индустриалния сектор изисква да създадем една анкетна комисия и аз ще е, помоля колегите за подкрепата им. Благодаря на тези, които я дават, е, ми я дават защото ако не направим нещо, е, нищо няма да се случи. И не разбирам защо не се възползвате от е, тази вълна от недоволство и е, публична подкрепа, за да направите нещо. Благодаря сега господин е, Бея, година и половина. Госпожо председател, историята се повтаря непрекъснато като някаква идиотска абсурдност. Аз ще ви напомня за направеното от консорциума на журналистите по панамските досиета, тъй като веднага се сещам за това, което се е говорило в пленарна зала. Необходимо е да се сформира веднага анкетна комисия. Като в този случай ние не сме съгласни да има просто специална комисия, както това се направи след скандала с Люксембург тъй като има въпроси, които се оказват гранични за правомощията на специалните комисии. Би трябвало наистина да се отговори на всички наши въпроси. Има най-различни амбициозни предложения, но за съжаление 28-те държави членки не ги изпълняват както трябва. За това е необходимо да се сформира анкетна комисия. Това е единствения начин да избегнем подобен скандал и да поемем отговорност. Също така, проучването трябва да се разшири да обхване и изпирането на пари и финансирането на международния тероризъм, за който току-що говорихме, тъй като не може само гражданите да правят усилия е, в периоди на криза, не може само те да си затягат коланите. Благодаря, господин Бае. Колегата Макове, една минута. Mulțumesc скандалul е, Panama Papers este... Е- Благодаря. Документите от Панама и скандал наистина са безпредседентни и ужасни. Има някои хора, които са безкрайно богати, включително и политици, и те са замесени. Някои се опитват да избегнат данъчното облагане. Хубаво е да знаем това. Естествено, това се отрази и на Румъния. Трупането на средства в данъчни обежища възлиза на около трилиони, 3 трилиона. Това е по последни данни на Генерална дирекция данъчно облагане. Това ни дава някаква представа. Какво означава един трилион? Всъщност проблема е и морален. И деловите среди изнасят един трилион, не го влагат в инвестиции във времето на економическа криза. Има лица, които умират от глад, от студ и липса на лекарствени средства. А тези пари, които са натрупани благодарение на данъчно избягване на данъчното облагане, трябва да бъдат иззети. Моля всички да се съобразяват с времето председателя. Господин Урбан Креспо, благодаря ви, уважаеми колеги. Като чили Притесненията ни за сигурността дори не са толкова големи, колкото притесненията за панамските досиета, но просто цялата тази информация трябва да бъде обществено достъпна. Виждаме тези политици непрекъснато говорят за патриотизъм, но парите им са някъде другаде. Нека ви напомни, че комисаря Каньете също говореше за по-голямо доверие в комисията, но какво виждаме в Европа? Богатите си изнасят парите в Панана, Панама, за да не плащат данъци. Или отиват в Люксембург или Андора. И големите европейски банки всъщност помагат на клиентите си да укриват данъци. Това го направи и компанията Фонсека. Странно ли е тогава, че точно сега се представя и директивата за професионалната и търговска тайна, която по този начин прикрива информация. Ние отдавна говорим, че не става дума за криза, а за огромна измама. Благодаря колегата Скот Като. Благодаря, е, дискусията по панамските досиета до сега поставяше фокус върху корумпирани политици, които е, изпираха, изкриеха е, пари. Но освен от този, този скандал е от ключово значение за глобалната мрежа. Повече от половината имената в тези досиета, 13 000 найца общо, са регистрирани в Виргин, Вир, остров Вирджиния. Това е начин да се избягва плащане на данници от е, е, бе, богатите. Девет Камерън, видяхме лично как се намеси, е, ли, за да е, разводни разпоредбите е, за борба с изпиране преди е, пари, а сега той е замесен в е, подобна афера. Е, е, наистина, е, някои от островите, е, тези пристанища, тези обеж... данъчни обежища ни лишават от сериозни суми за инвестиране в важни сектори, там където средства се, от бюджета се орязват непрекъснато. Господин Кофът има думата за минута и половина. Документите от Панама са един рядък поглед в какво, това какво се случва с бягството на милиони, които биха могли да бъдат използвани за борба срещу тероризма и корупцията, но това е само върха на айсберга. Мосак Фонсека е една страна Панама. Това са единствените, които бяха посочени, но има много други голяма част от а, притежанията се крият в такива сметки и се прехвърлят в такива данъчни райове. Милиарди средства, които би трябвало да са обложени, а, а, биват източвани, които могат да бъдат използвани за здравеопазване, образование. Това всъщност е една провокация срещу обикновените граждани, които си плащат данъците и онези малки и средни предприятия, които би трябвало да създават работни места. В основни линии това са а, престъпници, които избягват данъчното облагане и те рушат доверието в нашите общества. Трябват ни ефективни правила за прозрачността, доклади за всяка страна по-отделно в финансовия сектор. Трябва данъчните обежища да бъдат сложени в черния списък, така трябва да поступим спрямо Вирджинските острови и да се а, избегне а, а, банковата тайна. Банките трябва да носят отговорност, така както а, Мосак Фонсека трябва да го направи. Благодаря ви, председателя. Следващият колега е господин Меленшон. Една минута. От 2001 е, е, има по един скандал годишно, свързан с финансова измама и незаконен трафик, е, прехвърляне на средства в причините се коренят в генетичния код на Европейския съюз, който благоприятства подобни е, действия. Член 63 е, замразява, е, за, забранява е, съответния лимит за е, държави членки. Като председател на комисията, е, всъщност мога да кажа, че е, за, е, никой не отговаря обикновено за тези скандали. В, е, ко, дори когато се правят някакви разследвания, нищо не се открива. Но миналия април всъщност е, е бе разкрит един скандал, в резултат на който е, виновника рискува да е, попадне в затвора и да плати е, 1 е, милион евро. Сега вече е, би трябвало е, с е, е помощта на Европейската централна банка да проследим такива случаи. Е, не, защото в противен случай разпоредбите, с които разполагаме, не ни служат за нищо. Трябва и кораж за да ги прилагаме на практика. Колегата Марагар, благодаря, госпожо председател. Това е само върха на айсберга, защото тук говорим за модел, който дори вече е остарял. Е, всъщност, знаете какво става с големите богатства на хората от САЩ. Непрекъснато се измислят все по-съвършени схеми. За това трябва да се борим на всички фронтове. И тази борба не е само морален въпрос. Е, важно е да имаме економическа ефективност, защото е, този вид поведение подкопава нашия просперитет. Отговорността със сигурност е на собствениците на сметки, на тези министри, заместник-министри, държавни ръководители. Има и някои активни членове в Европейската комисия. Не може парите да се перат и да легализират по този начин но разбира се всичко това се прави с участничеството на държавите. Ние трябва да прилагаме превентивни мерки. Благодаря. Благодаря ви. Хаурегия Тондо, благодаря ви. Господин Московици каза, че данъчните обежища всъщност е, крадат от нас, крадат от всички нас, от финансовите министерства, от просперитета на обществата. Те не взимат просто пари от нас. Те са кръци и парите трябва да бъдат възстановени. Мисля, че сега имаме чудесна възможност, защото гражданите не годуват има социално напрежение, това е възможност да се работи както трябва, а не да ни обхващат разни катастрофални настроения, да мислим, че всичко трябва да се промени. Нека да тръгнем да работим постепенно. Ще ни трябва време, но трябва да променим фискалната система в целия свят. Първо, нека се запитаме каква е концепцията за данъчното обежище. Да имаме списък на тези обежища, да приемем мерки срещу тях и срещу банките, които им помагат. Тази битка е много важна за бъдещата фискална справедливост тук и по света. Благодаря, Ана Гомеш. Панама Papers, Документите от Панама наистина са скандала в световен мащаб и ние трябва да водим битка. с confiscar и proventos политик с банк, с consultoras e адвокат с сервен и се servem do secretismo offshore para Знаем, че укритите пари се използват за финансиране на тероризъм и се ползват също така какви ли не адвокати, за да се окрадат тези пари. Те се крадат от демокрациите, Трябват ни доклади страна по страна, за да знаем какво се прави навсякъде. Нека имаме и този регистър на предприятията, както и на субсидиарните фондове. Необходимо е да се проследи и дейността по интернет. Но нека не се залъгваме. Има и държави членки, като Холандия, които също понякога служат за подобни укривания. Моята страна Португалия също. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие отговаряте за едно досие, което от години не помръдва. И се надявам, че с тласък от вас и подкрепата на парламента, ние сме започнали вече да оказваме тази подкрепа, с подкрепата на всички, които е, бият, е, е, пращат този сигнал, журналистите, гражданското общество, е, ще използваме този скандал, за да напреднем в това отношение. Трябва да ви уверя в пълната ни подкрепа. Моето убеждение е, че ако парламент, е, Европейския парламент е, е, създаде една специална анкета, анкетна комисия, единствената чест ще бъде да се засили тази битка, която ние ще водим е, неотклонно и с е, голяма решимост това и в рамките на Г20, както и на други форуми, е, този въпрос трябва да се третира. Трябва да работим заедно с нашите партньори, защото нашите граждани очакват това от нас. Ние е, е, твърде дълго оставихме многонационалните компании да играят своята игра. Сега трябва да, да действаме. И така стигаме до края на списъка. Започваме при спонтанните изясквания. Господин Том има думата. Е, ще бъда много е, стрикна при, е, и ще прекъсвам след една минутно изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Е, тази афера с е, панамските досиета е наистина в напреден план на нашето внимание днес, но това не е нищо ново. Отдавна знаем за това. На европейско равнище отдавна сме предприели мерки, различни мерки, преразпоразумения с трети страни, но очевидно е, това не стига. Милиарди евро потъват, е, изчезват от нашите бюджети е, пари, които могат да отидат в училища, за откриване на нови работни места за нашите деца. Е, това неплащане на данъци и отклоняване на средства, и скриване на имущество е недопустимо. Трябва да погледнем обаче и корните на злото. Защо е, тези е, данъчни пристанища са толкова привлекателни, толкова интересни? Да си поставим този въпрос. Колко непривлекателни са нашите собствени данъчни системи и може би това отблъсква. Това е първият въпрос, който трябва да си поставим. Господин Капото има думата. Документите от Панама, разкритията с тях, е, сериозно навредиха световната финансова система и благосъстоянието на държавите що се отнася до финансовите интереси, но Европейския съюз трябва да действа твърдо, що се отнася до управлението, трябва да се намесим в най-кратки срокове, да има прозрачност и мерките за данъчно облагане в Европа трябва да са строги, да се прекрати заобикалянето на данъчното законодателство Необходимо е да балансовите отчети да бъдат публикувани в отделните страни и а, репатрирането на а, печалбата или прехвърлянето други в, най- в страната с най-низки ставки също да бъде прекратено. Трябва да има строги изисквания за всички регистрирани а, субекти с международно измерение. Европейския съюз трябва да е водещ председателя господин Мариас. Благодаря ви, господин председател. Не мисля, че ни трябваха документите от Панама, за да проумеем, че големите многонационални компании избягват плащането на данъци и по този начин реализират огромни печалби. Всъщност, според някои всяка година 3 милиарда евро стигат до данъчните обежища. В Европейския съюз говорим за около 70 милиарда загуби годишно. Като в тези практики се включват и банки като Deutsche Bank, Societe General, има и други фирми като Siemens, които също не са чисти пред закона и имаха проблеми в последно време. Необходими са ни мерки, да има справедливост, да няма такива сиви зони. Крайно време е да се сложи точка на този данъчен дъмпинг, както в Панама, така и в Люксембург. Е, преваранти бити бържи от нас. Доказа, че лопови бит бържи от нас. Всъщност престъпниците са по-бързи от нас. Е, е, Терористите са по-бързи от нас. До кога ще бъде така? До кога ще ни изпреварват? Е, ние е, общо е, можем да направим нещо. Трябва да, за да има една действаща съпротива срещу такъв вид престъпления. Казвате, всичко е законно и става дума само за отклоняване на даници и в други случаи изпиране изпиране на пари, няма значение какво е. В крайна сметка е, тези пари са загубени за нас. И непрекъснато говорим, че ни трябват допълнителни е, фондове, средства, за да е, решаваме многобройните си проблеми. проблеми. Господин комисар, много ви моля, действате енергично, имате нашата подкрепа, вярваме, че ще действате наистина ефективно. Παναμά. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις μέσω Παναμά για φοροδιαφυγή. Тези последни разкрития от Панама във връзка с изпирането на пари и избягването на данъчното облагане в големи мащаби показват, че трябва да действаме незабавно в сътрудничество с страни извън Европа, които трябва да следват нашите стъпки. Много са местата по света, където има такива данъчни райове или обежища, които се използват от организираната престъпност и това е нещо, което не можем да толерираме. В същото време социалната защита непрекъснато рухва. Необходимо е да имаме мерки в световен мащаб, е, срещу тези страни, които играят ролята на данъчни райове и съответните операции с банките да бъдат преустановени. Налага се да бъде изградена система да защитим и тези, които подават сигнали. Трябва да действаме сега. Председателя, колегата Аргентини. Благодаря ви, госпожо председател, като докладчик по четвърт предстоящия преглед на директивата срещу изпирането на пари в резултат на престъпна дейност, аз винаги съм настоявала да има обществено достъпен регистър. Този регистър всъщност е много важен, за да няма вече фирми почтенски кутии. Сега, след панамските досиета, няма как да се защитават подобни практики. Хубаво е, че журналистите проведоха това проучване. Комисията обеща да направи преглед на директивата и да се бори с финансирането на тероризма. Но празнотите в регистрите водят до тези зловредни практики. Знаем, че Обединеното кралство се обяви против, но ние ще настояваме. Благодаря ви. Господин Малетич. Захвалям председавача. Благодаря. Е, разкритията е, около панамските досиета е, всъщност ложиха и предизвикаха разследване в много държави членки. Ето защо, за да се избегнат подобни влияния, трябва да си разменяме автоматично информация и данни загубите е, до близо 15 милиарда евро годишно, възлизат на близо 15 е, е, милиарда евро годишно. В началото на тази година сключихме споразумения в това отношение. Глобалните стандарти на ОИСР са полезни в това отношение за постигане на по-голяма прозрачност, но пък други настояват да, е, на, на професионалната и банковата тайна. В е, същност е, тази банкова тайна е голяма пречка. Благодарение на споразумените, които постигнахме, постигнахме доста напредък, но все още всички държави членки трябва да участват. Благодаря, господин председател. Борбата срещу изпирането на пари и данъчните измами не е грижа само на комисията и съвета. Това е проблем, който води до определени резултати в държавите членки и в Европейския съюз. И това е свързано с доброто управление, защото избягването на данъчното облагане процъфтява е, гражданите на държавите членки е, не бива да правят това. МСП-тата страдат. Е, какво са направили държавите членки? Какво са направили международните институции по този въпрос? Това, което беше разкрито от Панама, наистина е ужасно и са необходими мерки подобни нарушения и избягване на данъчно облагане и спиране на пари да бъде преустановено. Господин Сони има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, боя се, че Предизвикателното пред нас е по-голямо, отколкото си мислим. Едва ли съм единственият, който чете вестници и мога да ви кажа, че не виждам нито една мащабна европейска компания, която да не се възползва от офшорните сметки – това на практика означава, че изключително голям процент от приходите на компаниите в Европа не се облага. Точно за това сега и 1% от населението на планетата притежава почти цялото богатство. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Господин комисар, чухте много въпроси, предложения, критики. Сега ще чуем вашите отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господа депутати, за вашата тази дискусия. Тя показва общо, всеобщо желание да се е, участва в една силна, активна, е, много енергична битка срещу изпирането парите и фискалната измама. Е, панамските досиета показаха отново, е, че, един, е, че е необходимо един по-глобален, координиран подход, един по- е, твърд подход в борбата срещу фискалната измама и изпирането на пари и в Европейския съюз и извън него. защото проблемите са от такова естество, от такива мащаби, че е необходима една транснационална политика. И тази комисия наистина е, е един в това отношение, на едно мнение. Много ясно е, се изказахме е, в полза на, на, такава, на такива бързи действия. В непосредствено бъдеще комисията вече излиза с нови, много по-амбициозни инициативи с, е, които са вече готови за, за е, приемане. Е, е, е, това е директивата срещу изпиране пари, е, която е, вече е доста напредна остати, но трябва да засилим е, работата, да ускорим работата по нея, трябва да наблегне на превентивния подход, е, борба срещу анонимните транзакции е, също е другия е, фронт, на който трябва да работим и разбира се, споразумение с заседатели сани, Колегата Юрова ще се върне по-подробно на тези въпроси и ще ви даде всички подробности, които ви интересуват. Но трябва да напомня и един бивш, един стар проект за общата корпоративна данъчна основа и е, битката с е, фискалната, е, с данъчното, е, неплащането на данъци. Е, имах ще ви покажа една таблица, която ще даде възможност да се проследят разли, различните режими в трети страни. И това ще бъде първата стъпка към изграждане, съставяне на един общ е, черен списък на е, държави членки, които е, си затварят очите пред подобни явления. Разбира се, в това отношение трябва да работим и с международни партньори, Г20, ОИСР. Е, и е, за да сме сигурни, че ангажиментите, които поемаме, е, са, е, ще доведат до едно по-добро управление в е, световен мащаб наистина е, това, което ви притеснява, е, ние споделяме е, тези тревогата на, на холандското правителство, в конкретни случаи напълно сме съгласни с вашите съображения и наистина ще трябва всяка държава членка да поеме своята отговорност. Дори смятаме да отидем и по-далеч е, някои от предложенията, които бяха направени тук, е, са храна за размисъл за нас. Ние ще е, ги, ги вземаме за сведения и ще действаме. Сега, вие на някои от въпросите разбира се, ще отговоря конкретно няколко въпроса с, и ще възразя на някои с цялото ми уважение към вас. Това, което бе предложено, например, за автоматичната е, обмяна на информация по данъчни въпроси. Е, наистина, ние е, ускорихме в значителна степен работата. Верно, че панамските документи дават повод за, за критика и комисията бе критикувана, но и наистина има много неща, които ние трябва да оправим. Господин Уолф, очаква е, да е, от нас да е, предприеме мерки срещу е, фискалните е, райове и това, че 45 000 служители от, на институциите се възползват от тях. Но това е скандално. Ние си плащаме данъците като това е, не е вярно като твърдение. Не може да се каже, че всички функцион... и, и това въжи за всички функционери в комисията от 14, от 14 до 2020 е, е, ние е, успяхме да реализираме економии близо 150 милиарда годишно, т.е. между 8 и 45% плащаме прогресивен данък, е, което е над това, което се плаща в, държавните, е, в държавите членки. Така че не може да се каже, че и комисията е, е един вид данъчен рай. Но трябва да припомня също, че тук е- има два депутата от екип, които са получили присъда и то с лишаване от свобода за данъчна измама, т.е. за злоупотреба с публични средства. Така че е, това, което оказвате е първо погрешно, в най-добрия случай е просто израз на лош вкус. Е, сега към господин Ламберц, е, с цялото ми уважение, той много добре е запознат с е, тази тема, с тези въпроси, но въпроса за обмена на информация той е, ме познава добре, той знае е, какво правя и е, наистина много ме нараниха неговите думи. Той, е той, е, това, което каза по повод на, на мои колеги и на мен е наистина неприятно, защото той е, о, о, о, обвинява комисията, че не прави нищо и а, няма нищо по-невярно от това, защото ние представихме току-що една а, предложение за директива този прак за 500 е, е, е, милиарда евро е залегнал в тази директива. Това са и, и няма значение е, за коя държава членка става дума на Европейския съюз или извън Европа, дори е, държави членки, които са е, минав, са фискален рай, е, са задължени да го направят. Ние сме е, водещи в света, ние сме най-амбициозната е, единица. И в но е, когато е, колективно напредваме, когато действаме, е, действаме заедно, тогава можем да кажем да, това е наше съвместно усилие, а не да се сочи с пръст комисията и да се хвърля вината върху нея. Защото Непрекъснато сме оказали натиск в това отношение. Ние наистина винаги сме искали да бъдем двигателя, да бъдем водещи в борбата срещу фискалната измама. И имаме е, много добри примери в това отношение в историята на Европейския съюз. Колегата наистина е много интелигентен, аз го уважавам за неговите задълбочени знания, но това, което казва, просто е, е непочтено, не е, е добре добре да се, да се е, експлуатира е, тази тема за политически е, цели по този начин. Парламента се бори за, за по-голяма прозрачност и ние споделяме тези ваши усилия. Тази комисия, подобно на всички други, е една институция, която не е съвършена, никоя институция не е съвършена, но честно по тази тема мисля, че правим всичко, което можем. И а, наистина а, Хубаво е, че Джонатан Хил ще присъства тук. Той също ще е, допълни тази тема. Правим каквото можем. Благодаря, господин Московици. Може би колегата би могъл да каже няколко неща за изпирането на пари. Госпожо председател, почитаеми депутати, съвсем кратък коментар ще направя, за да реагирам на вашите въпроси за изпирането на пари. Да, прави сте, че трябва да въведем мерки, за да могат властите да имат повече правомощия да противодействат на изпирането на парите и да се докладват по съмнителни сделки. Постигнахме доста резултати срещу изпирането на пари през 2013 година. <clears throat> По сформирането на централни регистри и сега сега изчакваме всъщност бързото прилагане и транспониране от страна на държавите членки. Нещо много важно, тъй като мерките е необходимо да се изпълнят. Като регистрите трябва да влязат в сила до края на 2016 година. Комисията, разбира се, всячески ще помага за транспонирането. Аз работя с колегите в държавите членки. Прави сте, комисията наистина в момента извършва преглед на директивата срещу изпирането на пари, както и директивата срещу финансирането на тероризма. Предложението ще бъде представено на 1 юни, за да се отговори най-вече на необходимостта да се прецени риска от финансирането на тероризма. Да не говорим, че трябва да се обхванат и транснационалните сделки. Те много често са първия сигнал за подготовка на терористични атентати. И накрая, както е обявено и в плана за действие на комисията, ние искаме да хармонизираме мерките срещу изпирането на пари, да се предвидят наказателни санкции. Благодаря ви, госпожо Юрова. Темата е изключително важна, скъпи колеги, за това и трябваше да отделим толкова време. Знаете, че тя привлича и общественото внимание. Сега ще дадем думата на министър Хенис Плашер. Ще чуем нейните разсъждения. Нека бъда съвсем кратка. Разкритията от Панама показват какво може да направи Европейския съюз срещу измамите, данъчните измами и спирането на пари. Трябва да продължим с тези мерки в световен мащаб. Съветът иска да знае какъв е ефекта и това е така по отношение на парламента и на комисията. За това съвсем отблизо следим информацията в тези документи, за да можем да бъдем ефективни в борбата срещу избягването на данъчното облагане и да поемем отговорностите. Сигурна съм, че можем и ще работим заедно. Да, ще продължим с противодействието по ефективен начин, по всички елементи, които бяха споменати. И аз наистина призовавам всички държави и членки и Европейския парламент да работят с нас, да ни подкрепят по този начин съвсем близко бъдеще ще има и допълнителни мерки, които ще бъдат предложени. Благодаря ви председателя. Благодаря, госпожо министър, за заключителните думи. И така приключваме с този дебат.